Bien, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, j'ouvre notre euh, séance. Et je voudrais d'abord. Euh, Госпожи и господа, да започваме. Добре дошли на всички, на представителите на националните парламенти, на евродепутатите, господин Сорин Лазар. Добре дошъл на вас, председател на Комитета по бюджет, финанси и банки в Камерата на представителите на Румъния. Той ще закрие срещата тази вечер, но ако искате, можете да вземете думата веднага. благодаря ви. уважаеми колеги, господин председател, за мен е истински голяма чест да бъда съпредседател на днешната среща. Преди всичко искам да благодаря на всички участници от името на моята родина, но и от свое собствено име. Благодаря ви за интереса към тази изключително важна инициатива. Опитваме се да създадем една Европа, която да бъде по-добро място за живеене на нашите граждани. Приветствам провеждането на тази Европейска парламентарна седмица. Тази година особено. Аз от 2011 година присъствам на такива събития, когато националните парламенти успяват да разширят влиянието на своята дейност по един въпрос, който е изключително важен, а именно финансовото управление. Надявам се, че днешната среща ще бъде успешна и се надявам, че в хода на обсъжданията днес ще възникнат нови идеи, нови възможности, за да се справим с тези изключително важни въпроси в сферата на бюджета. Благодаря. Благодаря ви за тези а, оптимистични думи, господин а, съпредседател. Също така, добре дошли на представителите на парламентите на а, Черна гора, Северна Македония и Турция. Благодарим ви, че днес ще бъдем заедно. Тази среща на представители на националните парламенти и евродепутати е нещо много важно в контекста на приемането на бюджета. Националните парламенти са унези, които се занимават с темата собствени ресурси и национални бюджети, а ние като евродепутати обсъждаме и гласуваме а, какви ще бъдат разходите в европейския бюджет. Европейския парламент сега има като свой прерогатив а, именно тази тема. И естествено, всичко това се гради върху свободната търговия. Обсъждаме многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 година и както знаете националните бюджети правят преводи към европейския бюджет. Така че а, става въпрос за този период, който ще обсъждаме а, и с националните парламенти на 14 ноември. Ние изготвихме доклад. А, за периода 2021-2027 година и собствените ресурси. В бюджетната комисия очертахме приоритетите на следващата многогодишна финансова рамка, както и конкретните стойности за таваните в отделните, програми. Също така поискахме от комисията да помисли за нашите а, искания за а, собствените ресурси. Това е израз на политическа а, визия и на амбициите, които преследваме. Така че а, има в по тези въпроси и известен анахронизъм, който би трябвало да променим, за да стане бюджетът разбираем за европейските граждани. Нашите инструменти, особено инструментите, които използваме в, по отношение на собствените ресурси, са обект на, три, на критика и тук трябва да спазваме и принципа на парламентаризма, но и принципа на единството, на прозрачността. Имаме много теми, с които се занимаваме и затова прозрачността е особено важна. Трябва да сме в състояние да действаме, когато настъпят непредвидени обстоятелства. Така че за периода до 2014-2020 имахме възможност да проявим известна гъвкавост, както по време на кризата, така и по време на кризата с мигрантите. Така че Бюджета в момента представлява 1% от БВП на 28-те държави членки в момента. Европейският парламент поиска увеличение от 30% на 1,3% е, от БВП на 27-те държави членки. Евентуално могат да бъдат и 28. Не се знае. Кой може да каже какво ще стане в е, Европа, е, Обединеното кралство и връзките с Европейския съюз през едните години. 1,3% е амбициозна цел, вярно е това, но все пак, ако искаме Европа да се превърне в световна сила, трябва да започнем да се замисляме за ресурсите на Европейския съюз и за това какво може да направи Европейския съюз, което не може да бъде извършено на нивото на националните парламенти. Така Европейския бюджет би трябвало да бъде в състояние да покаже, че Европа реално е постигнала своя суверенитет, но това е друга тема, която ще обсъждаме през едните години. Трябва да помислим и какви са и идеите по този въпрос в рамките на Европейския съюз. Сега давам думата на докладчика, всъщност докладчиците по многогодишната финансова рамка, господин Обрихт. За съжаление не можа да пристигне поради е, неудачи с полета. Господин Томас е, е тук обаче, господин Фернандес е тук и ще им дам думата, след което ще дадем думата на госпожа Глиета Табал. Euh, Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам всички колеги, всички депутати. и, е, ние всички а, имаме общи цели, европейски цели. На първо място искам да кажа, че Европейския парламент беше прав да иска преговорите за многогодишната финансова рамка в нашия доклад да се проведе преди изборите не наша вина. Ние сме готови от много отдавна. Съвета не беше готов отново. И а, аз се тревожа, че това може да отнеме много време и а, целите на всички програми, всички споразумения между партньорите ще бъдат закрити, така че цялата програма а, да а, продължи да действа от януари 2021 година. А, това не е по вина на парламента. Парламента преследваше добрата методология отдолу нагоре какво можем да направим с и. 3% растеж на БВП. Е, развитието на селските региони, риболова, разъм плюс всички държави членки се увеличават. Хоризонта 2020 година, който би трябвало да бъде хоризонт на научните изследвания в Европа е изключително важно. Имаме нужда също така и от това да се засили Европейски социален фонд, да отглеждаме децата, да дадем. В момента се дава 6 милиарда евро за това. Трябва също така да се поддържат и, и традиционните политики, например кохезионната политика. 47% се дават за кохезионните фондове. Също така трябва да се обърне внимание и на фондовете за за отбрана, за да има е, европейска армия за постигане на тези цели на сигурността. Това е в една рубрика на отбраната, която е, е предвидена изцяло за тази цел. Трябва да се решат също така и проблемите на емиграцията. Това означава, че като се а, добави въпроса с иммиграцията в хоризонта 2020 година, стигаме до сигурността. Това не е сигурността, която изисква европейска армия. А, всеки, всяка политика трябва да си направи своите сметки и те всички водят до 1,3% увеличение на БВП. И тук отварям скоба. В комисията не говори само за политиката на а, а, е, е, кохизионната политика, а се говори за общата селско-стопанска политика на, а, е, при текущи цени. И за да нямаме объркване, а, се прави една таблица на а, текущи цени и на а, постоянни цени. А, а, което е неприемливо в кохезионната политика. Трябва да се покаже на хората, че Европейския съюз е в състояние и има силите да победи, да се справи с предизвикателствата пред него. Брексит не трябва да бъде оправдание. Той трябва да ни покаже, че сме способни и че ще успеем. Сега предложението на комисията трябва да се припомни, че в момента става дума за по-малко от 1,1%. Е, е, и трябва също така да се отчете и да се разбира, че не може да се приемат манипулации. Мисля, че има отлично предложение и сега трябва да се знае каква е позицията на съвета, какви са, кои са членовете, които искат да орежат ОСП. кои искат да орежат кохезионната политика? А, това е економиката, малките и средните предприятия и всички програми и финансови инструменти също така са важни за постигането на тази цел. И аз мисля, че държавите членки следва да ускорят процеса. Не знам какво ще, до, ще ни донесат европейските избори, но мисля, че е, а, е екстремно и за левицата, и за десницата. А, те са против. Необходимо е да има алианс. Те винаги гласуват против а, многогодишната финансова рамка, която е много важна за инвестициите. Европейския съюз не трябва да забрави инвестициите, солидарността. Държавите членки виждат проблема помежду тях. И проблема е проблем на доверие. И аз бих желал това доверие между тях да а, намери решение и настоявам, както винаги съм го правил, ние сме готови да направим това, от което имат нужда гражданите. Благодаря, Хосе Мануел. Сега давам думата на колегата. А... Благодаря много, господин председател. Здравейте, колеги. Здравейте на всички. Ще кажа още веднъж, ние се намираме в Европейския парламент. Депутати от Европейския парламент, от националните парламенти сме се събрали. И в това заседание целта ни е да обсъдим бюджетното бъдеще на Европа. Ще започна с а, това, с което приключи Хосе Мануел Фернандес. Той каза, че един от приоритетите на този парламентарен мандат бе между многогодишната финансова рамка. Ние работим по нея непрестанно почти. През първите години се занимавахме с преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Затова можем да кажем, че за нещо, което трябва да оцелее 7 години, рамката е твърде негъвкава не може да реагираме добре на промени в ситуациите, на извънредни положения, други неочаквани събития, които са непредсказуеми. И така, опитвайки се да преодолеем това, което осъзнахме като проблем до сега, ние започнахме да работим по версията на рамката за периода 21-27. Февруари миналата година, когато се заехме с това, все още не беше излязло предложение от комисията, но имахме чернова на това, което нашия парламент иска от Европейската комисия. Не беше лесно през следващите месеци. Работихме много. Опитвахме се да убедим Европейската комисия за това какво искаме да видим в нейното предложение. Говорихме и в пленарен формат много, но не се промениха много нещата. Както обясни съвсем ясно господин Фернандес, той изясни какви са нашите приоритети, ще кажа, че това е нещо, което се прие в е, Европейския парламент с огромно мнозинство. Повечето от политическите групи го подкрепиха. От а, е, ляво, от дясно, от север, от юг, от по-богатите и от тези, които имат по-голяма е, финансова нужда. А, има и други въпроси. Що се отнася до а, измамите и злоупотребите, не че беше трудно, но много трябваше да а, обговорим темата, за да излезем с общо предложение, което, както казах, е 1,3% от БВП на Европейския съюз. Важно е да подчертая, както каза и е, Хосе Мария, това не е, е някакво вълшебно число, нито измукано от пръстите. Това е резултат от анализ, от обмен на информация с специализираните парламентарни комисии. Разбира се, говорим за бюджета, но това многогодишната е, финансова рамка не е просто и само бюджет, а начин да се финансират европейските политики. Имаме обща и селско-стопанска политика, политика е, в областта на отбраната и на развитието. Ако погледнем нещата е абстрактно от 1,0 до 1,3, може би промяната е внушителна. Но ако погледнем какви са потребностите, за които ни а, казаха колегите от специализираните парламентарни комисии и съответно разговорите с а, съвета ни насочиха така, всичко сочи, че 1,3 няма да бъде достатъчно. Трябва да добавите още 3,% ако искаме да, стигнат, да стигне бюджета. Така че не става въпрос само за бюджет по цифри, а за нещо, което е съгласувано много сложно и трудно. Т.е. може би е много по-логично да имаме 2 или 3%, но а, трябва да съобразим с това факта, че предвид на ситуацията в Европа такава дискусия бе невъзможна. Така че ние съобразихме абсолютният минимум на потребностите за следващите няколко години. Ясно е. Когато говорим за бюджети, хората казват да вършим повече неща, ама да харчим по-малко. Ама повече неща с по-малко пари не стават, а не може да обхванем повече приоритети с по-малко пари. Ако искаме повече неща, трябва повече пари. Ако искаме политика за прием на мигранти, управление на нашите общи граници съвместно, трябва повече пари там да вложим. Трябва да е, осъзнаем, че не може да съкръщаваме програмите за регионално развитие, ако искаме да продължим да развиваме нашите региони. Това трябва да е ясно. И именно това стана в парламента. Нашата позиция бе съвсем ясна. Интересувани сега ясно какво мислят в съвета. Съвета някакси а, е раздвоен по отношение на собствената си самоличност. Всеки път, когато заседава, там се оформят нови потребности, нови идеи, нови политики, но няма пари за да се плати за тях, когато дойде момента. Така че, ако ще разходваме същите пари, трябва да сметнем какви политики можем да си позволим финансово да финансираме и какви, за кои нямаме пари. За собствените ресурси няма да говоря, други колеги могат да застъпят тази тема. Накрая. Имаме сложни е, преговори, имаме три основни е, аспекта на многогодишната финансова рамка. Първо самата рамка в бюджетно отношение, а после законодателно и отчитането. Това са три крака на столчето и не може е, не могат едно без друго. Тоест, не може да се дефинират процедури без пари, не може да знаете колко пари ще ви трябват, ако нямате яснота за това каква политика ще преследвате. И за това ни трябват и процедури как ще се разплащат всичко това. Така че, що се отнася до парламента, ние е, работим а, съвместно, едновременно по тези три направления, също така и за осигуряването на ресурсите. Иначе нашите разчети няма да имат смисъл. Разбира се, това означава да работим с вас. Трябва и помежду си да работим е, добре, но трябва да работим и с националните парламенти, както и с съвета, с държавите членки там и с комисията. Благодаря. Благодаря. Трудно е. Съвета е, трябва да приема неща с консенсус, единодушно. А, а, значи дискусиите трябва да се провеждат в а, а, съвета и сега ще дам думата на Януш Левандовски, който ще говори за собствените ресурси. Имате думата. Добър ден и добре дошли Започвам от по-общите въпроси. Разработването и договарянето на това, което наричаме многогодишна финансова рамка, е един от основните моменти в историята на Съюза. Тук става дума за бъдещето, но бъдещето в цифрово изражение, не чрез а, декларации, а един бюджет, който има своето цифрово изражение. Тук не става дума за празни декларации. И тук става дума не само за Европейския съюз, защото тук става дума за финансите, за бюджета, за потреблението. Това е един многогодишен цикъл и той е свързан с, с инвестиции и с разходи. Разбира се, винаги има различни становища между държавите членки, винаги има противоположни интереси. Никога нещата не върват в едно русло. През 2005-2006 година си спомням, че говорихме, че новите членки, новите страни членки са нетни бенефициенти, а не нетни плат творци. През 2011 дойде кризата с Брексит, с референдума, който господин Камерън свика. Сега вече сме изправени пред самия Брексит и съответно влиянието му върху европейския бюджет. Европейският съюз се затруднява в момента, защото трябва да се направят изчисленията и да се договорят договорят всички тези а, въпроси преди изборите. А, да се определят отделните пликове, да се реши коя държава какво получава. Но за първи път това се прави. А, по начин, който а, веднага а, показва, че някои държави ще изгубят 23 до 25% от своя пакет, когато се стигне до сделка. И разбира се, има и опозиция, но вече няма иллюзии преди изборите. Миналият път, когато аз отговарях за бюджета в рамките на комисията, бяха необходими 2,5 години. А сега няма как да се стигне до споразумение преди европейските избори. А, господин Депре, нашият а, а, докладчик от парламента, но така или иначе, макар и да принадлежим към различни политически семейства, ние говорим с един глас. Европейския бюджет се критикува силно, казва се, че той не е прозрачен, но ако го оценяваме трезво, ще видим, че той е стабилен. И той е стабилен от 1987 година насам. Сега, разбира се, има въпроси, свързани с Брексита, с а, отстъпките, които Великобритания си беше извоювала. А, моят опит беше да се наложи данък върху финансовите операции. Тогава господин Камерон се намеси с а, стъпките, които предприе, но сега може би ще имаме възможност да модернизираме а, цикъла, бюджетния цикъл и приходите съответно. Така че сега Европейската комисия излиза с едно по-скромно предложение. А, 12% от общите а, приходи да постъпят като собствени ресурси. Също така въпросът с единната база в общата консолидирана основа за облагане на корпоратив, с корпоративен данък, въпросът с финансовата криза, финансовите институции също са включени тук. Това, което не ми харесва в предложението на комисията е, че от самото начало се предлагат корекции за Австрия, за Дания, за Германия, за Нидерландия. С нощи по време на преговорите говорихме за едва ли не подаръци, а тези корекции присъстват в разговорите от самото начало. Позицията на парламента а, трябва да бъде ясна, а, както всъщност винаги трябва да бъде след като имаме избрани представители на 28 държави, но все пак това са суверенни държави. Така че въпросът за собствените приходи трябва да бъде а, гласуван единодушно и да бъде ратифициран от националните парламенти. Абсолютно не поставяме под съмнение основните а, принципи а, по отношение на фиска на държавите членки, но трябва да помислим как да се намалят вноските на отделните държави. Те сега представляват 80% от европейския бюджет и това е най-предсказуемата величина, но тук става дума не за нови данъци, а за част от корпоративния данък, който така или иначе съществува в европейската система, т.е. не предлагаме нещо революционно. Аз имам доста скромни очаквания, защото от самото начало много, някои държави казаха не по отношение на въвеждането на тази промяна в системата. Други а, са не са толкова категорични, но все пак въпросът в съвета продължава да бъде обсъждан и смятам, че имаме е, възможност да стабилизираме е, нещата и сега можем малко по- откровено, по-честно да си говорим какво ще бъде бъдещето на европейския бюджет. Благодаря. Жерар Депре. Благодаря, е, Януш. Шерар е, Депре е, ще говори сега за собствените ресурси. Благодаря, господин председател. Сега няколко думи след колегата Янош Левандовски ние започваме сега да имаме перспективата на бъдещите евроизбори и има а, нещо, което винаги се обръща към него. Хората се плашат от европейски данък. Първото нещо, което искам да кажа, че в собствените ресурси, които предлагаме, няма европейски данък. Това не е предложение на а, комисията, което ще бъде валидирано от парламента. Собствени су, финансовия суверенитет на държавите членки не е засегната. Когато говорим за собствени ресурси, трябва а, консенсусно решение на съвета след предложение от комисията с проста консултация от страна на парламента и има правомощия на всички държави членки, които да кажат да или не за ратифицирането на тези собствени ресурси. Казвам това, защото има ужасно много а, неразбиране. Втори елемент, на който настояваме, е системата на собствените ресурси, които предлагаме и а, за което каза гос... нещо господин Левандовски, няма фискални цели. Целта е постепенно собствените ресурси ресурси да намалят вноските на държавите членки. Защо искаме това? Първата причина е, защото всяка държава а, прави а, сметки какво получавам в замяна. Идеята е а, да се обобщи какво прави Европейския съюз, нетните бенефициери, а, нетните а, допринасящи а, и общия интерес на Европейския съюз преминава също така през вноските на държавите членки. Втори важен елемент за въвеждането, за оправдаване на тези разходи, като се появи тази дупка след Брексит, някои държави членки са в позиция сравнително деликатна, имайки предвид а, техния дълг а, и те са засегнати от излизането на Великобритания. Ако въведем раз, равновесието, което, за което се говориш и което каза колегата Хосе Фернандес, не можем също времено да поддържаме финансирането на традиционните политики и да оставим място, да намерим място за новите политики, и да натоварим националните бюджети. Ние предлагаме не само един ресурс, а пакет от нови ресурси. Защо пакет? За да може да няма непропорционални а, приноси, вноски. Ако добавите към ДДС, е една нова система а, с емисионни квоти. А, ако се добави трети елемент, а, говорим, например, данъка върху финансовите транзакции. Това променя нещата. Ще предложим пакет, който да а, ре, да, да, да въведе е, една, а, е, едно равновесие. И последният елемент, на който настоявам, е всички е, собствени ресурси да дойдат в един момент. Това не може да стане 15, 20 или 30 милиарда да дойдат на 1 април следващата година. Както каза господин Левандовски, това не може да стане от утре ние трябва да постигнем споразумение за консолидирания пакет и това да се отрази в бюджета. Така че механизма, който ние предлагаме, ако може да го резюмирам в няколко думи, е да се разреши едно намаляване на вноската с един балансиран пакет на собствени ресурси, които да компенсира излизането на Великобритания и другите фактори. Ние трябва по-добре да контролираме границите, да се занимаем с миграционните процеси и така нататък. И аз настоявам, а, че тези собствени ресурси няма да ви бъдат наложени, ако не гласувате. Да, би било мъдро да имаме нови ресурси и трябва да се разбере е, тези, е, тази аргументация. Ако не работим всички ние за доброто на цяла Европа, ако нямаме европейска е, солидарност, ние наистина ще имаме големи проблеми. Благодаря, председателя, благодаря, Жерар. И сега, колеги, виждате колко се свежда проблема до квадратурата на кръга. Всичко това се прави с съответните средства. Трябва обаче да се справим с нови предизвикателства, миграцията, цифровата економика, климата и имаме собствени ресурси, които са много ограничени. 90% от бюджета идват от държавите членки. Това са вашите вноски, които а, са част от вашето законодателство. Когато искаме а, да се увеличат а, вноските ви с един или два процеса, трябва също така да се види дали на национален план има ефикасност на изразходването на средства. Ако се окаже, че в някои сфери бихме могли да изразходваме средствата на национално равнище по-рационално, би било възможно да се прехвърли в европейския бюджет някакви средства а, и да по този начин да се намали а, сумата на бюджет. И сега искам да посоча, преди да дам да думата на много от вас, които искат да се изказват. Аз искам да ви помоля да попълните картите, които са пред вас с нашият сътрудник ще ми ги предаде. Ще дам думата на двама национални представители, следвани от един евродепутат. След това ще видим дали ще може да удължим времето. Две минути най-много, три минути, за да можете да се изкажете. И така сега ще дам думата първо на госпожа Анет Боса.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 подкрепата за Европейския съюз, за европейските стоки. Това е единственият начин да се изправим срещу предизвикателствата на 21 век и на глобализирания свят, в който живеем. Така че добре е, че го правим. И така, Европейският съюз на свобода за държавите членки е съюз с много и различни региони, които са на различно ниво в своето развитие. И затова трябва да положим усилия да стигнем до една по-хомогенна Европа, а, така, щото да вървим напред в развитието на нашия общ пазар. Говорим за европейския бюджет. Това не означава, че непременно трябва да има повече пари в общ тия кюб. А, бихме искали по-скоро Европа да оказва помощ на онези, които имат нужда от нея. А, и да е сигурно, че онези, които имат нужда от помощ, наистина ще я получат. Така ще постигнем свободата и единството, към което се целим. И ще помогнем на хората да се нагодят към глобализацията. Така ще засилим съюза. Именно за това смятам, че ще бъде важно да се замислим по този въпрос. Въпросът за ресурсите, структурните фондове, кохезионните фондове и как целият бюджет ще бъде оформен. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин господин Дуарте Пачего, който е член на португалския парламент. Ok. Obrigado. Em primeiro lugar, dizer que, em nome do. Благодаря много. На първо място искам да отбележа от името на португалския парламент, че ние подкрепяме е, засилването, укрепването на европейския бюджет, особено от към приходната му част, макар че не е възможно Знаем да направиш е, омлет, ако искаш да не чупиш яйцето. Ако искаме да имаме повече пари за различни типове интервенции, трябва да имаме парите да си платим за, да платим за това. Не може да игнорираме различните предизвикателства пред Европа имаме нужда Европейската комисия да е по-инновативна. Тя не бива да мисли само за традиционните подходи за области, където Европейския съюз вече има висока конкурентоспособност. Традиционните политики не бива да се поставят под въпрос, а новите не бива да поставят под въпрос кохезионната политика. Както каза румънското председателство, кохезионната политика е особено важна. Това е една от а, основните задачи конвергенция, приобщаващ а, растеж и също така възможности за всички, за гражданите на всички държави членки. Искаме да имаме растеж, затова искаме да се подкрепи решението на Европейския парламент, т.е. областта на дискусии, на разисквания да се разраства. Парламентът тук трябва да да се ползва с подкрепата на националните парламенти, когато се стреми да се разшири европейския бюджет, така щото да можем да подкрепяме нови идеи за кохезионна политика и нови области на политика. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Пао Рюбек. Благодаря. Мисля, че е много важно да поговорим за добавената стойност, която Европейският съюз предоставя. По-различно е, когато става дума за една държава членка, отколкото за 27. Така че тук става дума за добавената стойност за данакоплатеца. Дали можем да а, осъществим дейности, които да докажат тази добавена стойност. И дали разполагаме с законодателство, което да ни покаже, да ни даде възможност да покажем тази добавена стойност. И освен това, какво а, струва това на европейските граждани? Какво а, би ни струвало, ако нямаше европейско сътрудничество. Това също би трябвало да бъде част от уравнението. Когато говорим за европейските стълбове, трябва да сме наясно, че нашите граждани живеят в глобализирана Европа. И отделният европеец трябва да бъде в състояние да взема колкото се може повече самостоятелни решения. Така че как да го направим? Как да постигнем възможността европейците да имат такива възможности. През последните 15 години Европейския съюз показва, че БВП падна от 1,12 на 1, се, се увеличи на 1,9. Много се гордея с това, че постигнахме това 1,9. Е смятам, че това е нещо много благоприятно. Намалихме бюджета с 4% годишно, така че въпросът е през следващите няколко години, когато говорим за блокът, какви са традиционните разходи и дали искаме да направим още някои дребни корекции или примерно да дадем повече средства за научно-изследователска дейност или за малките и средни предприятия, защото всъщност те плащат най-много данъци. Социална Европа е нещо важно, но е важно онези, които плащат данъци, да получат нещо срещу тях за да е сигурно, че ще могат да продължат да ги плащат от тук нататък. Така че има нови задачи, пред които Европейския съюз трябва да се изправи и в интерес на европейските граждани да се опита да ги реши. Този 1% с който работим в момента е според мен таванът. А ако искаме нови задачи да бъдат а, изпълнявани, вие като представители на националните парламенти трябва да кажете какви искате да бъдат те. Какви ще бъдат задачите, които ще влезат в а, прерогатива на европейската добавена стойност, така че гражданите да почувстват, че Европа е с тях. Благодаря. Сега давам думата на Андрея Белингер. от Бундестага. по комисията по бюджета. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате възможност да кажем няколко думи. А, имаме много какво да кажем, но тъй като няма време. Международната финансова рамка е свързана, е, е, свързване на политиките с числата ние се опитваме да намерим квадратурата на, крага, на кръга, както казах, изказали се преди мен. Ние разглеждахме процедурата, която се използва. Чухме за това, чухме за подхода отдолу нагоре, как се стига до тези числа, а ние в а, Германия имаме опит и с подхода отгоре надолу за балансиране на бюджета. Според мен е важно да се запълнят а, някои дупки. Брексит а, от Великобритания бяха нетни плаци. Сега ще трябва да намерим средства да решим най-важните неща и къде ще се намери добавената стойност в Европа, за да се генерират средствата за тези неща. Ако се правят компромиси, ще трябва в някои случаи да се намаляват средствата за някои сфери нетните плъци, е, изтока, запада, е, запада, всички трябва да правят концесии. Ние в Германия също така трябва да направим, е, да намалим средствата, например в селското стопанство. Ако това се направи, в някои сфери ще може да се запазят ненамалени средствата и за да можем да разберем какво ще стане през следващите години, трябва да определим приоритетите, трябва да направим баланс, трябва да определим какво представлява европейска принадена стойност. Може би да има някакъв списък на важни условия, за да може да знаем знаем какви средства са, са необходими за какви задачи. Трябва да се мисли също така и за Китай, и за Съединените щати. Когато водим преговори, трябва да предоставяме добри условия за живеят в Европейския съюз и можем да направим това само заедно. Не може да се направи от никоя отделна държава членки. Може би ще постигнем такова споразумение до есента. Сега думата има госпожа Маргарида Маркуес. От Португалия. Микрофон, моля.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 момента има проблем с микрофоните в залата. Maintenant, ça marche? Ah oui. Eh, eu começaria por agradecer à Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu. И така, като начало искаме да благодарим на бюджетната комисия на Европейския парламент за това, че е, включи тази тема в дневния ред на парламентарната седмица. Много е полезно, мисля. Е, това, че националните парламенти също разглеждат многогодишната финансова рамка. Предвид на ситуацията в Португалия, ние ви поканихме вас, господин председател, на едно изслушване на нашата комисия в Португалия на тема многогодишната финансова рамка. В други ден ще се проведе дебат по доклада на тази комисия в пленарно заседание на парламента на Португалия. Доклад изготвен от португалски депутат. Искам да благодаря също за доклада миналата седмица, когато парламента застана против съкръщенията по отношение на процедурата при макроекономически дисбаланси а, и това е много важно, ако искаме бюджета и многолишната финансова рамка да работят както трябва. Ще се спра няколко момента. На първо място с потрес установихме, че Европейската комисия няма достатъчна амбиция, когато говорим за е, собствени ресурси. Европейския парламент даде шанс на Европейската комисия да прояви повече амбициозност по отношение на собствените ресурси. Що се отнася до вноските на държавите членки, участието им а, а, по отношение на брутния национален доход, португалското правителство каза, че има готовност да повиши в своята вноска. Други държави също се, се съгласиха отколкото 1,3% това, което се предлага в предложението. Комисията каза две неща обаче, които трябва да се защитят. Инструмента за подкрепа на реформи в държавите членки и инструмента за инвестиции. Тези два инструмента, трябва да ги защитаваме, да ги пазим при бъдещи преговори за многогодишната финансова рамка. Накрая изглежда много трудно ще мине през Европейския парламент многогодишната финансова рамка 21-27, което може да засегне и следващата рамка. Португалския парламент каза, че е много важно предложението на комисията, което е N плюс 3, да остане, защото комисията иска да го намали на N плюс 2. Ще направим каквото е по силите ни, така че прехода а, между отделните финансови рамки да бъде плавен. Благодаря. Благодаря. Ола Хинен от Бундестага има думата. Ähm, äh, благодаря. Аз също искам да подчертая, че бюджета и многогодишната финансова рамка са изключително важни е, по отношение на това как гледаме на Европа. А, също така и какво мислим за собствените ресурси. Трябва да помислим въобще а, е, по финансовите въпроси. За нас преди всичко е важно да не говорим колко пари ще харчим, дали ще бъде 1,3% или 1,1%. Как... За нас първото нещо, по което трябва да помислим, е да направим оценка на разходите. Какво искаме да постигнем, какви са основните ни приоритети в бъдеще, какво искаме да правим и евентуално за момент да не мислим само за разходи. Много от преждеговорившите колеги казаха, че в някои сфери ще се наложи съкръщаване, ще се наложат компромиси. Това е вярно. И а, тук аз съм, съгласна с а, някои колеги, защото в Германия ще бъде доста болезнено, особено втория, по втория а, стълб, а, когато става въпрос за а, осигуряване сигурността по границите и други подобни въпроси. А, това са все теми, за които трябва да се мисли. По отношение на структурната политика, може би трябва да говорим по малко по-различен начин. Вие в парламента, тук в Брюксел и в комисията трябва да бъдете смели когато преговаряте с съвета и всеки, който зависи от бюджета, да знае, че може да разчита на него. Това са промишлеността, селското стопанство. Много задачи има. И Говорихме вече за амбицията и от друга страна трябва да мислим и за собствените ресурси. Това е моята позиция. Да не забравяме, че данакоплаците в Европа плащат, трябва да плащат високи данъци, за да постигнем всичко това. Така че, може би да не насочваме вниманието прекалено много към собствените ресурси, а да помислим как да останат такива, каквито са в момента. Благодаря. Благодаря. Жерар Депре каза, че ако искате да имате тези собствени ресурси, новите средства, които ще бъдат гласувани от националните парламенти, би трябвало да действат по, на равнище национални планове, местни планове. Сега давам думата на господин Ангелос Водсис от Кипърския парламент. Благодаря. Следващата многогодишна финансова рамка, господин председател, трябва да отразява и да съдържа финансовите средства, за да може да се справим с предизвикателствата пред Европа, цифровизацията, надигането на а, национализма и ксенофобията. Трябва да покажем че европе... на европейските граждани, че европейските институции могат да реагират на техните проблеми. Ние се радваме, че ще можем да а, се похвалим с, с повишаване на разходите за научни изследвания и конкурентоспособност и програмите за младите хора. Ние сме за нови средства, които да се дадат за нови приоритети, управляването на границите, миграцията и така нататък. ОСП и кохезионните политики според нас трябва да останат приоритет през следващата многогодишна финансова рамка до 27 година, за да може да се постигне сходно равнище на финансиране, както сега, за да може да се повиши сплотен, кохезията между държавите членки. Кипър, например, е а, е, външна държава за Европейския съюз и това трябва да се отчита и в кохезионните политики, и в общата селско-стопанска политика. Кипър има резерви по въпроса за собствените ресурси. Ние смятаме, че това трябва да се свърже с националните равнища на данъчно облагане. Ние Знаем, че Обединеното кралство ще, е, се, е, ще излезе от Европейския съюз е, и ние мислим за 3% собствени ресурси. Ако се увеличи числото до 3%, мисля, че това ще подобри конкурентоспособността на Европейския съюз. По време на период с голям брой предизвикателства, това може да бъде всъщност и предимство. Искаме да сме сигурни, че данъчното облагане да остане в рамките на правомощията на държавите членки, за да може да се изразходват по-ефективно средствата. Председателя, сега давам думата на колегата Клаудио Борги от Италианския парламент. Господин Борки, имате думата. Благодаря, господин председател. Особено голямо впечатление ми направи изказването на господин Депре, защото той посочи един от основните проблеми в момента, а именно конфликтът между отделните държави, които, държавите, които са нетни платци и държавите, които са нетни бенефициенти. На практика в нашата парламентарна комисия, в италианския парламент, винаги е имало хора, които искат увеличение, примерно, на бюджета за селско стопанство или увеличение на средствата за това или за онова. Но от понякога някой вдига ръка и казва, добре, но като искаме увеличение на европейските бюджети, при обстоятелството, че ние сме а, нетен платец, това означава, че нашите вноски ще се увеличат. Просто ние трябва да плащаме повече. А, така че някой е замислил ли се, например, в еврозоната са създадени 3 трилиона, а, което е 20 пъти бюджета на, Европей... на Европейския съюз. Тоест, какво щеше да стане, ако тези 3 трилиона ЕЦБ, Европейската централна банка, отдели примерно някаква сума, 1 милиард за строеж на училища, болници и така нататък. Дали ще имаме повече училища, повече болници, повече инфраструктура или ще трябва да чакаме някой ангелче, което да ни помогне. В крайна сметка, когато се взима колективно решение, какво лошо има в това да се поиска и ЕЦБ да даде своята лепта към общия бюджет? Според мен така ще имаме допълнителни ресурси, но няма да натоварваме допълнително бюджетите на държавите членки, за да а, участват в тези важни иначе дейности, които се реализират по линия на европейския бюджет. А иначе можем да кажем, че ще има допълнителни вноски, но на практика никой няма да ги плати. Защото разходите за средствата, които ЕЦБ ще отделя, могат да дойдат и по линия на инфлацията, защото в момента не виждаме ЕЦБ да полага усилия, така че може да се замислим за това. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Мария Делмар, член на Испанския сенат. Благодаря много. Говорим за многодишната финансова рамка и всички сме, мисля, на едно мнение. Бюджета трябва да се съобрази с истинските приоритети на Европейския е, съюз. Това е най-голямата е, и задача пред нас и може би ще бъде най-големия ни принос. Да поговорим за предизвикателствата пред нас. Това, според мен, трябва да е един от елементите, които трябва да отразяваме. Говорим за демографски характеризации, характеристики като а, смъртност, продължителност на живота, разпростр... а, разпределението като гъстота и нещо, което особено нали, в някои страни е голям проблем, включително в Испания, като например обезлюдяването на някои места. Това трябва да бъде е, въпрос и важен за Европейския съюз като цяло, предвид на политиките на кохезия а, и на равните възможности трябва да отговаряме адекватно. Никой не трябва да се изоставя, да се оправя сам. Мисля, че това е един от големите е, въпроси за новия бюджет, за Съюза и за държавите членки. Та в Испания има много активен дебат по отношение на темата за обезлюдяването обезлюдяването както в националния, така и в регионалните парламенти. Настоява се за ответна реакция, за някакви мерки, които да преодолеят обезлюдяването. Европейския съюз може да предвиди такива мерки, които да се мултиплицират и да донесат до големи ползи на по места. Сега говорим за инвестиции, не говорим за разходване на пари в Европа, защото имаме нужда от работни места, нови работни места, места за настаняване, защото има места, където остават само възрастни хора да живеят също така за, за, цивили, за цифровизация, за свързаността, например, на селските и други отдалечени региони. Това са белези все на нашата кохезия, сближаване повече растеж в крайна сметка не означава само териториално и социално сближаване. Това означава важен фактор на растежа. Благодаря. Благодаря, господин Бартоломие. От... Ако правилно произнасям името ви, от а, Полското народно събрание. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Полша подкрепя позицията на Европейския парламент за амбициозен бюджет за 2021-2027 година необходимо ние да се работи адекватно, за да можем да подкрепим от една страна адекватни приоритети и също времено да поддържаме правилното равнище на политиките, които поддържаме през следващите, през изминалите години и през следващите години, особено общата селско-стопанска политика. В този контекст смятам, че това е позиция, която се споделя от много поляци. Предложените намаления на кохезионната политика и на ОСП отиват твърде далече и а, те ще засегнат а, тежко а, не толкова богатите държави, особено в, в източна и централна Европа. Смятам, че економическото и економическата и е, структурната конвергенция е в процес на развитие. И мисля, че кохезионната политика беше правилното решение на този проблем. И още нещо, което вярвам и това е една позиция, която се подкрепя в Палша, ще бъде много важно да се а, правят по-еднакви преки плащания, а, при, когато говорим за конкурентоспособността на всички селски стопани в целия Европейски съюз. Всички те са обвързани с еднакви високи екологични сценари и заплащанията следва да бъдат едни и същи. Това, което Полша смята за не благоприятно, са представителите на екологичните проблеми. това, това се отразява по-зле на държавите, които са от по-скоро в Европейския съюз. Когато говорим за новите фондове и източници на нови фондове или на собствени ресурси, ние сме за данък върху финансовите транзакции, може би също така облагане на създанъци на големите транснационални компании. И още нещо, което искам да спомена. Ние смятаме, като предизвикателство предложенията за промени в държави, които които работят, горят въглища. Предлагаме отделен солидарен фонд за енергийната трансформация. Председателя, благодаря. Сега господин Вил Хамаки от Финландския парламент има думата. Да, благодаря много, господин председател. Промяната в климата е един от основните проблеми на нашето време. И може би бихме могли да обвържем многогодишната финансова рамка и промените в климата, като се опитаме да преодолеем тези предизвикателства едновременно. Ако имаме имаме някакъв данък, свързан с климата, може би ще се решат някои от проблемите на държавите, където се които страдат от замърсяването. Това ще бъде един данък, който ще бъде събиран всяка година и така бихме могли да дадем две основ, два основни принципа за, а, които да служат като а, ръководство за това как да се работи. Единият а, начин е чрез продуктите от държавите, които замърсяват по-малко, които ще бъдат по-ефтини и така всички държави ще се наложи да намалят още своите емисии от а, въглероден двуокис. Така че ако тези две предизвикателства бъдат, така да се каже, обвързани и се борим срещу тях едновременно, едновременно, може би ще постигнем повече. А когато Финландия се присъедини към Европейския съюз в споразумението за присъединяването, имахме собствени изисквания за Северна и за Източна Финландия по отношение на помощта, която се предоставя за опазване на природата и изобщо подкрепа на тези северни и източни части от страната. В момента, тази, тази миналата година беше много лоша за селското стопанство, тъй като а, имаше малко валежи, преди това пък имаше прекалено много валежи, т.е. селското стопанство не работи както трябва и трябва да се помисли за помощ за тези северни и източни райони на страната, помощ, която обаче да бъде постоянна. Въпреки, че решихме, че тя трябва да бъде премахната, така както гласи новата многогодишна финансова рамка. Благодаря. Клодия Мюлер. Сега давам думата на Клаудия Мюлер, представител на немския Бундестаг. Doch wieder deutlich, dass ähm, Благодаря. Мисля, че днес можем да заявим, че що се отнася до многогодишната финансова рамка, много от колегите тук имат собствена специфична национална гледна точка. Как формулираме нашите проекти, често това се определя от националната ни принадлежност, после от личните ни способности и предпочитания. Но Стои въпроса какво искаме да направим, какви предизвикателства искаме да преодолеем и разрешим чрез многогодишната финансова рамка. Искам да изразя съгласие с колегата от Финландия по едно нещо за изменението в климата. Това е нещо, с което всички ние трябва да се справим във всяка от нашите страни. Но въпроса как? Ето това трябва да се разгледа в многодища финансова а, разлика, а, рамка. Извинете. А, сега съгласна съм и с колегата от а, а, Германия, който говори преди това. Ние се говорим за усилване, за укрепване на политики, например засилване на дейността ни в областта на развитието, на растежа. А, а, също така и овладяване на размера на приходите, увеличаване на разходите. Но, ако искаме, ако поставяме въпрос дали трябва да засилим или увеличим средства за някоя политика, това не е основният въпрос. Въпросът е дали дадената политика може да реши тази а, да, проблематика на европейско ниво. И ако не, значи трябва още средства. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Лахард, който е член на Ирландския парламент. Микро. Микрофон, моля. Искам да отговоря с няколко конкретни неща, общи неща. В да отговоря на някои колеги. Също така от ирландска гледна точка отново да подчертая въздействието на Брексит върху а, ирландската економика и да благодаря на европейските партньори за подкрепата им за, за проблема Брексит след две години, две години по-късно, все още не знаем какво как ще изглежда Брексит. Никоя държава следователно не е засегната повече от тази несигурност и от липса на контрол върху съдбата на страната. Ирландия е единствената държава е, Ирландия, която има обща граница с, с Обединеното кралство. Все още две години по-късно нещата не са станали по-ясни за това каква каша ще договори правителството на Великобритания с европейските институции. И всичко това е в центъра на нашия дневен ред. Искам да реагирам на това, което беше казано от колегите, включително на, на, от Финландия и Германия във връзка с климатичните промени а, спешността на, клини... на климатичните промени беше подчертана на много международни форуми в Катовице, най-вече проблема за климатичните промени промените между поколенията. Има деца, има, имаме внуци, пред които имаме огромна отговорност. На нашия подход трябва да бъде радикален, но мерките, които се обсъждат в момента във връзка с, с въглеродните данъци и така нататък, всичко това трябва да бъде справедливо и предназначено и, и, и създадено по такъв начин, че да бъде справедливо, да не се наказват едни, да се награждават други аз съм шокиран от продължаващата необходимост да се дава на жените възможност да заемат управленски функции. И това трябва да се оправи. И накрая мога да кажа, че винаги за мен като ангажиран европейски гражданин, амбиция на Европейския съюз да продължава да засилва основните принципи на Обединена Европа, Европа на нациите. Ние искаме да избегнем вълните национализъм, които се надигат в много държави, а да приемем мерки, които засилват а, обединението на Европа. Силен, принципен, благороден мотив, който следва да бъде обединен и засилен. Благодаря последния изказващ се Туко Алто от Финландския парламент. Да, благодаря много. Благодаря за прекрасните изказвания, които чухме до сега. Бих искал да се върна на много от темите, които бяха засегнати от преждеговорившите. Например, Брексит, той като че ли ще струва 30 милиарда евро доходите ще, приходите ще паднат, разходите ще се увеличат, така че са ни необходими нови източници на приходи. Както каза господин Вахемех и моя колега, който засегна въпросът за климатичния данък, ако Европа действа по по-енергично по отношение на емисиите, ще имаме а, приходи, с които да инвестираме в намаляване на емисиите и а, преминаване към други альтернативни източници на енергия. Така че трябва да помислим кои мерки са най-резултатни, за да ги подкрепяме. А, другият въпрос е подготвеността. Всички знаем, че е, промяната в климата влияе на всички ни, променя всичко. И има много части от света и от Европа, които ще бъдат засегнати. Хората ще обеднеят, тъй като селското стопанство също ще бъде засегнато от промяната в климата. Трябва да се опитаме да предотвратим тази селскостопанска дебност. Но ако не сме подготвени, в крайна сметка ще трябва да плащаме повече. И въпросът е, смятате ли, че можем да предприемем по-експедитивно мерки, така че да се справим с предизвикателствата във връзка с климата. Много от решенията могат да ни дадат възможност да се борим с промяната в климата и да търсим нови източници на приходи, за да попълваме бюджета. Благодаря. Благодаря. Сега е 18.45. Ние трябва да напуснем залата. И сега трябва да изслушаме господин Сорин. Е, мисля, че тук има господин Дюпре, може би иска да каже господин Фернандес много бързо. Да, много бързо ще говоря на португалски. Господин председател, климатичните промени се отнасят за, са свързани с нашите предложения за МФР. Аз е, до, до 2027 година искаме 25% от разходите да се изразходват за тези цели, а след това 30% имаме паричкото споразумение, поетите ангажименти по това. Аз много внимателно изслушах това, което казаха всички и мисля, че ще бъде по-лесно за националните парламенти да постигнат споразумение в своите страни, а не чрез техните правителства и представители в съвета. Има популистски предложения. Основният проблем на солидарността и териториалната сплотяване в Европейския съюз е изключително важно. Това не е същото, както конвергенция. Понякога държавите членки смесват двете про две, двете понятия. Териториалната кохезия е изключително важна. Госпожа Гардия Завал. Благодаря, господин председател. Мисля, че ще бъде по-лесно да стигнем до споразумение в рамките на националните си парламенти, отколкото ще бъде в съвета. И някои приоритети като че ли получават повече подкрепа от други. Беше подчертан въпроса за промяната в климата. Аз също щях да говоря по тази тема, но тъй като времето е ограничено, не го, засегнах, да не го засегнах. Общо стратегията за многогодишната финансова рамка е за устойчиво развитие. Като говорим за Европа до 2020, в момента Нашите цели за устойчиво развитие са, основния ни, са основните жалони, по които се ориентираме. Изготвяме програми за подкрепа, механизъм за стабилност, но това са теми, които ще обсъждаме утре. Тогава ще имаме и повече време. Освен това, първоначално аз засегнах тези две предложения. Това са предложенията, които са поставени на масата, но все още сме много далече от е, постигането на политически и фискални обединения, но така или иначе благодаря, че успяхме да поговорим по тези въпроси. А сега е, да дадем думата на господин Левандовски, докладчика по собствените ресурси виждам, че на представителите на националните парламенти не се противопоставиха в, голям, в някаква особена степен на това, което определихме като наша позиция. 1% от БНД, 5% на, а, от публичните разходи, 5% да се а, връщат а, от вложените средства обратно на държавите членки. Но най-важното е, че бюджета трябва да има предвидимост и дефицита. Не можем да взимаме пари на заем. Това е, е уникално на европе, е, за европейския бюджет, може би, но той винаги трябва да бъде балансиран. 2014 обаче а, става а, обичайно да се мъчим да правим повече с по-малко пари за пръв път. 2014-2020 бюджета беше по-малко, отколкото беше за периода завършва 2013. Но това е еднопосочна улица. А, винаги се прехвърля нещо на, на Брюксел. И това се прави не от парламента, не от комисията, а от съвета от държавите членки. И за това винаги става все по-трудно да се вършат повече неща с по-малко пари. Всяко нещо си има границите. Що се отнася до казаното за ЕЦБ, някои от операциите на ОЦБ, на ЕЦБ вече са спорни според някои държави членки, но нашата позиция е за част от сенеража на ЕЦБ да се използва за финансиране на механизмите за стабилност. Това е от мен. Благодаря. Жерар Депре, съвсем набързо, господин председател, колегите, които пледираха за а, данък на границите. Това е предложението на парламента. Не, на, ако четете предложението на а, парламента, това фигурира черно на бяло по отношение на нетните плаци има едно проучване, което може да се направи в Европа. Не всички, които плащат най-много, не са а, тези, които а, допринасят най-много. Не трябва само да... Аз искам да кажа съвсем ясно. Не трябва да се държим като счетоводители какво означава това за Европейския парламент и какво означава за има, има някои държави, които са най-големите плаци, същевременно са най-големите бенефициери от единия пазар на италианския ни приятел. Споделям това, което каза Януш Левандовски. Европейската централна база е основен, основен постамент, е, естествено примерно имаше разгорещен дебат в управителния съвет на ЕЦБ. Не трябва обаче да се а, упражнява натиск върху тези държави. Казвайки това обаче, в, в Европейския парламент а, има едно отваряне. Ние говорим тук за сеньораж, т.е. говорим за възможността да се е, финансират нови механизми за стабилизиране на инвестициите. Това не е непременно вашата грижа, но това е, е нещо, което остава отворено в нашите предложения. Председателю, много добра идея. Това право на сеньораж е е, свързано с, разпределянето на дивиденти сред акционерите. Националната националните централни банки с тези акционери. Е, за мен е, тази размяна на мнение беше много интересна, изключително богата. Искам да благодаря на всички участници. Ние се опитвахме да покажем, че ако държавите а, искат да а, се защитят, те трябва да имат допълнителна стойност, която трябва да се измери точно. Европа означава солидарност. Понякога обаче е, оставаме понякога с впечатлението, че тя е сбор от национални егоизми. От нас зависи какво ще направим от Европа през е, годините от 21 до 27 година. Може би трябва да има известен марш на гъвкавост, който да се използва и по отношение на Китай, Съединените щати те може би нямат средства да решат проблемите на глобализацията. Господин председателю, имате думата. Много благодаря. Благодаря ви. Благодаря на вас, на всички присъстващи и от свое име, но и от името на румънското председателство благодаря за това, че организирахте тази парламентарна седмица. Благодаря и за това, че организирахте тази конкретна среща. Европейската парламентарна седмица за нас е нещо много съществено. Затова много благодаря на всички, които участваха. Евродепутатите, националните е, делегации е, и всички, които се изказаха днес по този много важен въпрос. Многогодишната финансова рамка за следващия период. Едновременно с това, по време на румънското председателство, заедно с европейските институции, за нас е много важно да работим по бъдещата многогодишна финансова рамка. Естествено, Многогодишната финансова рамка трябва да бъде разглеждана а, успоредно с темата за собствените ресурси. И днес чухме а, много становища по темата новата многогодишна финансова рамка трябва да бъде в състояние да финансира основните приоритети на Съюза, както и да постигне равновесие между различните части на Европа. Също така ни е необходим економически растеж, трябва да стимулираме економическия растеж и да дадем стимул на новите, на разработването на нови капацитети. Говоря за Политиката на сближаването, новата, нови инвестиции в селските райони, ОСП. Това са изключително важни сфери на дейност. Новата многогодишна финансова рамка за 2021-2027 година трябва да се е, занимае с това как се изпълнява политиката на сближаване и как се създава една наистина устойчива Европа, която може да регистрира растеж. И затова е, трябва да кажем, че много от колегите, много от евродепутатите, е, като че ли са на едно и също мнение, на каквото съм и аз. И а, аз в момента си мисля за нашата работа в Румънския парламент. Мисля, че трябва да разберем разликите между севера, юга, изтока, запада и да постигнем някакво равновесие, така че да се борим срещу популизма и да даваме отговори и в това отношение. Трябва да погледнем откъде, да помислим откъде ще дойдат собствените ресурси – В сферата на данъчното облагане има вероятно възможности за нови данъци, данъци върху пластмасите, данък върху пластмасите, който може би трябва да бъде въведен. Трябва да предприемем стъпки към осъществяването на по-амбициозни проекти, които разбира се се нуждаят и от финансиране. Собствените ресурси на Европейския съюз не би трябвало обаче да създадат една Европа, която се базира единствено върху данъците. Данъци трябва да бъдат справедливи и то справедливи за всички европейски граждани. Т.е. те трябва да имат чувството, че участват в проектите, че не са изоставени трябва да изпълним и ангажиментите по Парижкото споразумение. И затова винаги казваме, че до 2027 година трябва да сме намалили емисиите си с 25%. Чухме различни становища днеска. Чухме и а, много за националната специфика в различните държави. Много от колегите, които говориха днес, се изказаха и в пленарна зала. Различните национални примери, които бяха цитирани и в пленарна зала, регионалната политика, политиката по сближаване, наистина бихме искали всичко това да се изпълни. От Германия чухме за евентуалните критерии по отношение на това, което ние наричаме добавената стойност на Европа, нещо, което трябва да бъде разбрано. Мисля, че това е прекрасна идея. Трябва да разберем какво искаме да постигнем. Трябва да сме наясно най-напред с това, да решим къде искаме да инвестираме за да постигнем конкретни цели, а не само да похарчим определени средства. Както казаха колегите от Полша, екологичните въпроси не бива да се решават за сметка на по-слабо развитите държави. Така че е, в Европа е, ситуацията е многообразна. Има много проблеми, с които трябва да се справяме. Но смятам, че Европейския парламент и националните парламенти са готови. Те са подготвени да разработят новата многогодишна финансова рамка и тя да бъде успешна. В заключение, колеги, позволете да ви покана на е, прием по повод 20 годишнината на еврото. Той ще се състои в Дома на европейската история. След това предстои и вечеря в движение. Квесторите ни чакат, за да ни заведат до Думът на европейската история. Радвам се, че това, което чухме днес след обед, ни показва, че евродепутатите са готови да действат. Благодаря ви и от името на Румънския парламент. Благодаря, господин председател. Тук нашите сътрудници са на входвате на тази зала и те ще ви заведат в дома на европейската история.